Good afternoon. Добър ден, уважаеми колеги, уважаеми гости, уважаеми зрители и слушатели. Добре дошли на това изслушване на нашата комисия, позната като TAX 3. Нека да кажа в началото следното. Утре ще се навърши една година от убийството на Дафне Каруана Галиция, смелата малтийска журналистка. Членовете на предишната парламентарна комисия ПАНА имаха възможност да се срещнат с нея лично, затова бих искал да почетем паметта й с минута мълчание. Не само нейната, но и тази на всички разследващи журналисти, които паднаха жертва – включително и Виктория Маринова от България. Моля минута мълчание. Well, as you know, today... Както знаете, днес е, имаме изслушване посветено на златните визи и на други национални схеми, които имат за цел да осигурят данъчни привилегии. Искаме да научим повече за рисковете от прането на пари, неплащането на данъците, данъчните измами. Тези рискове възникват е, естествено като последица от тези е, специални програми. След това ще говорим и за така наречените свободни економически зони, особено тези, които функционират като е, места за постоянно складиране на стоки с висока стойност, известни като free ports на английски. Първото изслушване ще бъде посветено на златните визи. Второто ще бъде посветено на тези безмитни складове и специалните економически зони. За първата експертна дискусия сме представили покана към хора от ОИСР и неправителствената организация Златни или глобални свидетели по-скоро. Имаме представители от Генерална дирекция ЮСТ. Ще чуем естествено въпросите на депутатите. Поканили сме и директора на португалската служба по иммиграция и защита на границите. Той отговаря на административно ниво за тази португалска схема за предоставяне на златни визи. За съжаление, той отхвърли нашата покана. Съответно, няма да може да представи тази португалска система нейното функциониране. Всички членове на парламента са получили писмени отговори. Те са предоставени от името на нашите експерти. Въпросниците бяха изпратени още преди днешното заседание. Отговорите ще бъдат представени и на веб страницата на нашата комисия, след като приключи днешната среща. Сега започваме първата експертна дискусия. Рискове от пране на пари във връзка с практиката на така наречените златни визи. Искам да ви представя първия ни оратор, господин Филип Кървс, който е ръководител на звеното за международно сътрудничество в ОИСР. Добре е дошъл. И госпожа Рейчел Оуенс, която е ръководител на организацията позната като Global Witness. Добре дошла и на госпожа Деспина Василиадо, която е заместник ръководител на звеното за разследване на финансови престъпления към Генерална дирекция правосъдие в Европейската комисия. Искам да приветствам и Моника Мос Хамер, която също е от Генерална дирекция правосъдие към Европейската комисия. Знаете, че ОИСР представи една консултация, която се нарича Превенция на злоупотребите с предоставянето на постоянно местожителство чрез схеми за инвестиране, чиято цел е да се заобиколят общите стандарти за отчетност. Искаме да чуем господин Кървс. Той ще ни каже какво е това проучване, какви са резултатите от консултациите. Много е интересно то. Резултатите са само временни в момента, но все пак ще е интересно да ги чуем. Ще видите какво ще се случи в хода на днешното проучване. Мисля, че ще е много интересно. Започваме по обичайния ред 10 минути, не повече. Първият е господин Филип Кървс. Заповядайте. Um, Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ни поканихте. Аз съм от е, организацията ОИСР. Искам да представя нашата работа в тази област. Искам да кажа, че схемите за предоставяне на гражданство или местожителство благодарение на инвестиции са нещо, с което се занимаваме в ОИСР, но ние не започнахме да работим целенасочено в тази област. Ние се натъкнахме на тях случайно в контекста на нашата работа по темата автоматичен обмен на счетоводна информация. Знаете, че благодарение на мандат даден от Г20 през 2014 година ОИСР прие един стандарт за автоматичен обмен на информация с финансово-счетоводен характер. Поради тези стандарти от държавите се изисква да събират информация за сметките и данъчно задължените лица, които идват от трети страни. Доста сме напреднали 102 юрисдикции са приели стандарта за автоматичен обмен на информация. Това са данни от септември 2017 година. Първата половина от тези юрисдикции, включително държавите членки на ЕС, започнаха първи обмен на информация по силата на тези стандарти. Останалите обещаха да внедри тази система до 2018 година. Започнаха да обменят информация миналия месец. Като цяло програмата е много успешна, както казах. В ОИСР ние разглеждаме рисковете пред тези стандарти. Имаме стратегия за разкриване на слабите страни. Систематично събираме информация за това как общите стандарти за отчет могат да бъдат заобиколени. Като част от нашата стратегия, която споменах, имаме и един инструмент за даване на информация. По силата на този инструмент различни лица могат да подават информация за, заобикалянето на тази система за отчет и точно така се натъкнахме и на тези схеми за даване на гражданство или местожителство чрез инвестиции. Съответно, след като разбрахме за това явление, ние започнахме да работим с различни юрисдикции, за да видим до каква степен подобни схеми могат да бъдат използвани, за да се заобиколи автоматичния обмен на данъчна информация. Създадохме цял набор от критерии, възосновата на които тези схеми за даване на гражданство или местожителство могат да представляват начин за заобикаляне на общите стандарти за отчет. Какви са двата основни критерия, които прилагаме? На първо място, първата черта е, че се изисква минимално присъствие в страната, за да се получи право на местожителство или на гражданство. И втория критерий е, че съответното лице се облагодетелства от нулева данъчна ставка или много ниска данъчна ставка Що се отнася до инвестициите, които се правят в страната, пасивните инвестиции. Съответната юрисдикция може да има стандартен режим за данъчно облагане, но може да има разпоредба по силата на която капиталите, вложени от трети лица, се облагат само при определени случаи. Например, не се облагат, когато са вложени по силата на тази схема за придобиване на гражданство или на местожителство. Разгледахме тези два критерия и искахме да видим дали има смекчаващи мерки. Например, дали страната започва спонтанен обмен на информация с първоначалната страна на местопребиваване на съответния кандидат. Втория фактор, определен като смекчаващ, е следния. Документацията, която а, да се получава, която ще се получава от лицето, кандидат да е такава, че да се доказва, че лицето е се е възползвал наистина от тази програма за постоянно местожителство чрез инвестиции. Възоснова на тези два критерия открихме около 100 подобни схеми. И те не покриват целия свят, между другото. Споменах за 102-те юрисдикции, които са поели ангажимент по силата на стандарта за автоматичен обмен. Сред тези 102 страни сме идентифицирали около 100 схеми. 20 от тях могат да бъдат идентифицирани като високо рискове. за целите на установяването на злоупотреби по силата на общия стандарт за отчетност. Каква е целта на нашата дейност? Да оповестим публично тези високо рискови схеми, като идеята не е да посочваме с пръст, да заставаме страните, които създават тези схеми, а по-скоро за да ги накараме да разберат, че трябва да прилагат общите стандарти за отчетност. Те трябва да разберат, че когато един инвеститор представлява голям риск, трябва да се направи необходимото. Освен това, трябва да се даде информация на институциите в съответната страна, какви въпроси трябва да задават на титуляра по съответната сметка. Особено когато лицето не е данъчно задължено в съответната страна или е данъчно задължено в тази страна, но и в някаква друга. Знаете, че по силата на общите правила цялата тази информация трябва да се дава на финансовите институции и съответно тя трябва да се препраща към всички регистрирани е, местожителства на съответния данакоплатец. Идентифицирахме няколко юрисдикции, не малко, които са готови да започнат обмен на подобна информация с страната по местожителство на кандидата. Смятаме, че това е нещо положително, тъй като по този начин ще се намали риска от злопотреби е, с подобни схеми за целите на прането на пари и неплащането на данъци. Това е за сега. Ще започнем работата по същество съвсем скоро и ще продължим. Ще допълним анализа на страните, които излизат извън тези 102, които споменах. Това е общо взето онова, с което се занимаваме и онова, което сме свършили до сега. Благодаря, госпожо Оуенс, заповядайте. Вие сте от Global Witness. Thank you. And... Um, благодаря, господин председател. Благодаря на вашата комисия за поканата да представя въпросите свързани с корупцията при схемите за златни визи. Аз оговявам службата Глобален съветник. Това е международна непрофесионална организация. Има 25 годишен опит в сферата на борбата срещу корупцията а именно как печалбите от природни средства в Камбоджа и, и други държави отиват в частни джубове. Корупцията обаче е едно системно явление. Може да говорим за нейен жизнен цикъл, който включва три етапа. Кражба, криене и разходване. Първо трябва да видим какво ще се краде, да речем една девствена тропическа гора, земя, злато или пък направо парични средства. След това трябва да се укрие откраднатото, да речем пране чрез основни банки или офшорни юрисдикции и след това разходване. В повечето случаи, случаи се говори за купуване на избори, за запазване на властта. След това луксозни стоки и имоти. И план Б, ако положението се утежни. И тук златните визи стават много привлекателни за престъпниците. Купуването на право на пребиваване и гражданство в друга държава чрез тези схеми е скъпо, но е много ползотворно, защото дава достъп до постоянна сигурност за престъпниците и тяхното семейство. Тези паспорти са извън радара и така те могат да създават нови предприятия и да откриват банкови сметки в чужбина. Миналата година с един консорциум от журналисти бе представено как тези схеми, какви рискове крият тези схеми. Имаше случаи с руски, украински олигарси. Миналата седмица Transparency International и нашата организация представиха доклад, в който се представят нашите притеснения, че тези златни визи могат да станат елемент от жизнения цикъл на корупцията. Знай вече да се позволи на престъпниците да продължават своята престъпна дейност, като им се даде сигурно убежище в Европейския съюз. Тези схеми крият много рискове от корупция, недостатъчен правно-технически анализ, конфликт на интереси. Това може да открие вратите пред корупцията. Установяваме, че Кипър и Португалия не извършват оценка на кандидата, на неговите източници на финансиране, когато извършват оценка на кандидатурата му. И макар и да има правно-технически анализ в Малта, държавните служители имат широко право на преценка, когато извършват оценката кандидата за схемата – лица с повдигнати обвинения пак могат да получат достъп до тези схеми. Нашият анализ сочи, че лошата отчетност и ограничената прозрачност могат да доведат до корупция в самите държави членки, защото има голямо ниво на преценка и нисък контрол – и така, нашата препоръка за борба с рисковете е следната. Тези схеми трябва да бъдат затегнати на първо място. Всички кандидати трябва да минат през сериозна надлежна проверка и трябва да се избегне конфликта на интереси. Легитимността на инвестициите трябва да бъде проверена, трябва да се извърши проверка на кандидата. След това схемите трябва да са подложени на най-високите правила за почтенност. Прозрачността и отчетността са много ключови в това отношение. Много е важно държавите, които избират подобни схеми за гражданство и за местожителство, да започнат диалог с европейската общественост и граждани относно какъв е, каква е склонността за риск в европейските държави и кое е приемливо в това отношение – трябва да се предостави обосновката и да се подложи на обществен дебат, за да се видят какви са ползите от тези схеми. Много е важно за сигурността на всяка една държава членка и за почтеността на Европейския съюз, държавите, които предлагат подобни схеми, да не бъдат заслепявани от печалбите и да извършват надлежна проверка на кандидатите и да обръщат внимание на рисковете при тези проверки. Тези рискове касаят много Европейския съюз, тъй като имаме свободно движение. Тоест, решението е взето в една държава членка се отразява не само на гражданите в нея, но има отражение и върху останалата част на Европейския съюз. Европейския съюз е основната цел на тези схеми, независимо, че те се създават в една държава. Като се получи един паспорт, лицето на практика получава 27 паспорта. Държавите членки, които нямат подобни схеми, плащат цената за действията на държавите, които имат подобни схеми. И освен свободата на движение, липсата на хармонизирани стандарти и практики на европейско равнище са допълнителен риск. Държавите членки се състезават към по-слаби стандарти по този начин и се занижават изискванията, за да станат тези програми по-привлекателни за световния елит. Какво може да направи Европейския съюз? Най-привлекателното на тези схеми е неограничения достъп до Европейския съюз. Трансграничният ефект на натурализацията и гражданството е нещо, по което трябва да се работи на европейско ниво. Приветствам водещата роля на Европейската комисия и на комисаря Юрова, която през август каза, че Европейския съюз не трябва да се превърне в сигурно убежище за престъпниците. Тези, които перат пари, корумпираните лица, трябва да направим така, че не се дава гражданство на престъпници. Сега се нуждаем от конкретни действия на европейско ниво. Европейски съюз трябва да предприеме редица мерки – Трябва да има европейски стандарти за надлежни проверки, за да се предотвратят злоупотребите с тези схеми от страна на престъпниците. Всички европейски граждани трябва да са наясно с рисковете и така наречените ползи от тези схеми. Трябва да се внедри механизъм за редовна оценка на риска и да се предадат мерки за смягчаване на риска. Това може да е част от наднационалните оценки на риски, които се изготвят от комисията на всеки две години. На трето място, трябва да се разширят изискванията за борба срещу прането на пари. Всички лица, които получават златни визи, трябва да спазват едни и същи правила като финансови институции. На четвърто място трябва да се предвидят механизми за обмен на информация за отхвърлените кандидати, за да се избегне търсенето на най-удачен режим. И накрая наказателни процедури срещу държавите, които предлагат такива схеми, ако те накърняват принципа на лоялно сътрудничество и застрашават европейските ценности. Благодаря. Сега съм готов да отговоря на въпросите. Благодаря. Сега ще започнем дискусия с членовете. По 5 минути на въпрос една минута за самия въпрос и 4 минути за отговор. Както казах, въпроси могат да се дават и към Европейската комисия. Имаме 4 лектори. Ще помоля да ограничите броя на въпросите и да кажете към кой е насочен въпроса, защото 4 минути не е много време. И така започваме с докладчиците. Нидермай от НП първи. Uh, Благодаря, Питер, Благодаря, че е, сте тук. Може би няма да успея да отговоря конкретно на въпросът, но дано някой да може. Значи близо половината държави членки предоставят подобни схеми. Това научихме от вас, от е, Transparency International. Разбираме, че много от тях не се интересуват от е, компонентата изпиране пари. Два въпроса обаче ме вълнуват. Единият е малко по-абстрактен, той е свързан с ценностите, именно с какво се купува с пари. Аз мисля, че все пак Европа почива върху някакви ценности. Ценностите не се продават за пари. И се питам дали е, парите е, е, всъщност корена. Някой, който не е толкова богат, иска да дойде в Европа, но изпазва ценностите и всъщност трупа богатства. Тук на трупа богатство. И обратното. Който, но мой конкретен въпрос, конкретен въпрос е до каква степен хората се вглеждат в економическия аспект през 21 век ние живеем в условия, когато имаме свръхликвидност. Пари има бол. Това, което ни липсва, не са инвестиции най-общо, а инвестиции, инвестиции с голяма добавена стойност, а именно такива, каквито генерират работни места, растеж, просперитет за обществото. И мисля, че тези компоненти цялостно липсват от тези схеми използвани. Честно казано, това, че някой си купува скъп имот, е, е, може би това създава известна добавена стойност за е, тези, които продават този имот. Но а, той води само до разход за економиката. Няма цен, стойност, която възлиза от цената, пазарната цена на този имот и какво е положителното в крайна сметка. И се питам, каква е логиката? Някой идва с парите си и казва, дайте ми разрешително да живея тук. Дали това е достатъчно? Логиката на 21 век вече е различна от тази на 20. Да. Кой би желал да отговори на този въпрос? Госпожа Оенс. Благодаря за въпросите. Да, вие поставихте два много важни въпроса. От наша гледна точка съществуват различни е, ето, депутатите в е, този парламент, много от вас биха е, казали, че въобще не трябва да има такива схеми. Според нас корупцията е огромен проблем за Европейския съюз и за държавите членки, които допускат е, тези лица в страната си. Е, е, мисля, че много аргументи могат да бъдат изтъкнати от двете страни. Става дума за глобална, многомилиардна индустрия и тя внася пари в държавите членки. Основното обаче е, че не знаем колко пари влизат в държавата. Тотална непрозрачно съществува в тези схеми. Не е ясно, когато някой е, влезе в държавата членка или когато парите постъпят в държавата членка, за какво се използват, къде отиват. Това е именно е, изкривяващия ефект. След е, финансовата криза ясно е, че ние търсим е, при, при, източници на, на приходи, но е, това, което ни притеснява и за което говорих вече, че е, се получава един омагиосен кръг. Значи, заслепени от печалбата, ние си затваряме очите за това какво, е, во, какъв риск е, създават ЗЕС тези лица. И мисля, че економическия ефект е нещо, което този, тази комисия разглежда. Какви са социално е, социално, социал, социал, економическите ползи от е, тези е, този тип инвестиция. Но толкова е непрозрачно всичко, че 4 месеца ни бяха нужни да напишем този доклад. Никаква информация нямаше. Много трудно можехме да оценим дали такива схеми са полезни за, държави, за Европейски съюз или пък за въпроси държави членки. Та това е моят отговор. Благодаря. Някой има ли да добави нещо? Да, само да добавя съвсем конкретно, че на ниво ОИСРО, ОИСР, ние не сме разглеждали този аспект, нито рисковете за изпиране на пари. Не сме мислили по моралната страна на явлението. Доколкото съм запознат, не сме се вглеждали и сме се замислили в логиката и в крайна сметка какво, до какво водят тези програми? Има ли полза от тях дългосрочна? И каква е целта? Сега, работата ни продължава по въпроси. Може в даден момент ще си отговорим и на тези въпроси, но в момента не можем. Благодаря. ОСР обикновено има, има опит с е, нерационални е, въпроси и пари, които идват от нерационален източник, така че е, Ясно. Е, докладчика. Благодаря, е, господин председател. Благодаря и на, докладчиците. Само да цитирам числа от Transparency International и Global Witness. В последните няколко години 100 000 разрешителни за пребиваване и 600 злати паспорта са дадени. Тези цифри са стряскащи. Това означава пълен достъп до всички държави членки в Европейския съюз, не само в една. Очевидно, виждаме и цифрите, това означава 25 милиарда евро в преки и чужди инвестиции, и само две държави членки е, публикуват е, е, информация за тези резиденти. други, при другите такава липсва. Сега, въпросите ми. Обедени ли сте, че тези програми почиват върху, са свързани с реални инвестиции и допринасят до економиката в държавата домакин? Първият ми въпрос към ОИСР. Мислили ли сте по този въпрос? Имате ли примери за това, че наистина заявителите за, за е, гражданство или, или местопребиваване са а, е, допринесли към економиката? И второ, бихте ли споменали дори една от тези схеми, която вие като професионалист ви кара да се чувствате абсолютно спокоен, че е чиста от изпиране на пари или укриване на данъци. И трето, имат, знаете ли за примери, когато даден заявител в няколко такива схеми за златна виза е получил одобрение в друга е, страна от тази, в която е заявил в няколко и е получил разрешение в е, няколко. Сега отговорите. Господин Кърсо, той се рамоля. Ние сме гледали на въпроса от много а, тесен ъгъл. Има огромно разнообразие в характера на тези схеми като се започне от такива, които изискват само плащане на такса някаква, т.е. дори не става дума за действително на реална инвестиция, като се почне от такива и се стигне до схеми, които водят до предприемаческа дейност в страната. Тоест, между тези две крайни, тези два крайни варианта има страшно много други нюанси. Е, пасивни инвестиции, но е, обяснението е, че ние сме гледали от гледна точка на е, злоупотреба на тези схеми. Ако използваме само този критерий, аз признавам, че и други съображения също трябва да се вземат предвид. Ако само от тази гледна точка гледаме нещата, убеден съм, че има редица схеми, които не са рискови. Например, ако искаш да се възползваш от схемата за место, живеене някъде, да кажем в Белгия, това е една високо е, е, държава с е, висока данъчна ставка, няма специално третиране на инвеститори, чужди инвеститори, така че ако искаш да живееш в страна с обичайна, обикновена данъчна система, просто няма да постигнеш целта на инвестициите си напротив е, ще си хванеш белята е, защото е, данъчните власти в тази страна ще получат информация за теб като данъчно задължено лице в нея. Това е един от аспектите. Благодаря, госпожо Оуен. Може би ще отговоря първо на втори ви въпрос. А моята организация ще ви е, прати информация за схемите, ако желаете. Моята работа е, не, е да е, да се боря с корупцията и злоупотреби. Е, така че не съм е, лицето, което може да отговори този въпрос. Но вие много уместно казахте, поставихте въпроса това. Става ли дума за инвестиция всъщност? Е, да, ще чуем за положението в Португалия, където огромни средства се потъват в е, е, недвижимости и изкривяват пазара на имоти е, особено в столицата Лисабон и никаква полза няма от това. И понеже няма прозрачност какви пари влизат и какви харчат правителствата, много трудно е да се добие представа дали има полза за държавите членки, да не говорим за останалите част от ЕС. Е, едно. Второ, това е, е тотално нерегулирана индустрия в момента в ЕС. И е, предвид на това, че всеки друг отрасъл е регулирана, това е един милиард бизнес за милиарди, много важно е да има контрол. И второ, един унгарски пример ще дам. Той скоро приключи е, е, като е, почива върху съгласие за това колко така, тази схема е честна. Значи, държавата в Унгария се оказа, че губи от такава схема, защото лихвата за държавните облигации на тези заявители за да си закупят разрешително за местоживеене, е, беше по-висока от е, средната лихва, е, така че държавата губеше от тези, тази схема и това изцяло анулира аргумента, че е полезно за държавата подобна схема. Подобна ситуация имаме в България, където първа инвестиционна банка твърди се, че е давала, отпускала заеми на такива заявители. Значи отново е, пари, става ли дума за пари, които се внася в страната или обратно? Страната изразходва средства, е, дава на, на лица, които я връщ, ги връщат е, и така, конкретната цена, на която се продава даден имот във връзка с тези схеми, схеми отново води до изкривяване на пазара. Не е, всички политически групи ни дадаха списък на е, желаящите да се изкажат, е, така че сега ще, дам, ще попитам от ТНП има ли някой. Няма. Социалисти и демократи Ана Гомеш. Благодаря. Когато е, ние по силата на разследването на панамските документи отидохме в моята страна, зададохме много въпроси и открихме, че много малко се изисква от тези, които кандидатстват за златни визи. Въобще няма да споменавам происхода на капиталите и инвестициите. Що се отнася до Португалия, от октомври 2012 година повече от 6000 такива златни визи са дадени. Има над 11 000 души, които са успели да влязат по силата на правилата за събиране на семейство. И по никакъв начин не е направена надлежна проверка на отделните случаи. В случая с Португалия повечето от кандидатите са китайци, макар че е забранено от Китай да се изнасят повече от 50 000 долара е, годишно. За да си купиш е, жилище в Португалия, имаш нужда от поне 350 хиляди. Интересно е да видим и някои съвпадения до каква степен тези схеми са в страни, които са много корумпирани или е, се, характеризи... се характеризират с е, голяма организирана престъпност. В е, Португалия ние може да се похвалим с това, че ръководим тази група от страни, които се стремят към дъното. Много можем да разберем за организираната престъпност, подпомагането от държавата, ако последим тези схеми. Има и рискове за сигурността ни. В Малта, например, Малта, знаете, че тя е част от шенгенското пространство. Когато тя продава златни визи, тя рекламира своите схеми с думите достъп до шенгенското пространство. Това са хора, които в крайна сметка, когато получат гражданство, няма как да бъдат екстрадирани, тъй като са европейски граждани. Въпросът ми е Въпросът ми е свързан с а, Малта. Хенли и Партнърс, например, там играят а, изключително мръсна роля. А, искам а, да спомена това, тъй като сега ще отбележим една година от убийството на Дафне Каруана. Хенли и Партнърс заведоха дело срещу нея, защото тя ги разобличи. А тя беше представила само истини за тази организация. Има и други групи. Групата Атан, там е замесен господин Барозо, бившия председател на комисията. Той представляваше тази група. Тя работи с държави като Черна гора и като други. Големите четири, например, те са с голямо значение в подобни схеми. Защо винаги обръщаме гръб на сигурността? Рисковете за сигурността, които се крият в подобни схеми. Защото, знаете, те се създават от наши европейски държави. Госпожа Оуенс ще е първа. Благодаря за въпроса. Ще се върна на нещо, което вече казах. Това е най изключително финансово подплатена индустрия, която е абсолютно нерегулирана. И съответно, ние трябва да включим сила, да включим в играта европейските правила срещу прането на пари, защото става дума за огромни средства, които идват в Европейския съюз, обаче няма никаква регулация от гледна точка на правилата срещу прането на пари. Беше казано, че изпълнителният директор на Хенли и Партнерс носи прозвището Паспортния крал. И общо взето той се наслаждава на тази роля да предоставя право на местожителство и европейски паспорти като луксозна стока. Много хора питат защо Европейския съюз си продава паспортите без да прави надлежна проверка. Ами защото индустрията тук играе важна роля и трябва да има по-добра регулация. По отношение на конфликтите на интерес, както каза и госпожа Гомеш, случая с Малта. Хенли и Партнерс не само са били посредници, но са осъществявали надлежната проверка по отношение на китайците, например, как може хем да си застъпник за някого, хем да правиш проверката. Освен това, комисионната за така наречените а, успешни а, молби. има една, един перверзен стимул. Колкото повече е, хора привличаш, толкова по-големи облаги получаваш. Както беше казано от госпожа Гомеш, това е една голяма индустрия. Ако през май тази година сте посетили Кипър, ще видите, че на всяко летище има много реклами за подобни схеми. Много информация се дава за това какво представляват дружествата, които подпомагат съответните кандидати. Не се дава информация обаче за това какви могат да бъдат рисковете от дейността на подобни дружества в Европейския съюз. Господин Кървс, искате ли накратко да отговорите? Споменахте двамата големи играчи Всъщност има и много по-малки. Ние сме разговаряли с някои от тях. В сектора има известно разбиране за това, че е необходима малко по-голяма регулация. Не знам дали целта е да се отстрани конкуренцията или подбудите са благородни. Има ползи от това да се регулира този бизнес. Ако се регулира тази дейност, естествено ще се придаде известна легитимност на подобни схеми, но ако това не е основното притеснение, може да се помисли за регулация. Аз се занимавам основно с данъчното облагане. Беше споменат спонтанния обмен на информация. Изисква се да има надлежна проверка. Агенцията трябва да идентифицира действителната страна на происход на кандидата. Така че има полза от това да има регулация. От комисията госпожа Мос Хамер. Благодаря. Съвсем накратко, нека да ви представя какво прави комисията. Парламента ни призова да действаме. Ние работим по един доклад с цел да се оценят схемите както за предоставяне на гражданство, така и на постоянно местожителство. Трябва да се прави разлика между двете. Понякога те се смесват, говори се за златни визи. Но има разлика. Има схеми насочени към получаването на постоянно местожителство и схеми насочени към получаването на гражданство. Анализираме юридическото положение, освен това надяваме се, че ще получим и малко по-голяма информация за економическото въздействие. Не е лесно, обаче, да се получи такава информация. Продължаваме да работим, не можем все още да представим заключителните резултати. Естествено, работим и по нашия доклад. В момента не мога да ви дам информация сега за насоките, които ще публикуваме с оглед на доклада. Онова, за което говорите тук, проверките за сигурност на кандидата, връзките с тероризъм, прането на пари, данъчните измами, избягването на данъци и така нататък. Ще работим по всички тези аспекти и се радвам, че може да работим с ОИСР Участваме и в докладите на Transparency International и на Global Witness. Информацията, която ни се предоставя от тези организации, ще залегне в нашия доклад и ние ще го представим до края на годината. Благодаря от името на ЕКР. Някой иска ли да каже нещо? Няма. Желащи Алде, Волф Клинц, заповядайте. Благодаря. Поради Брексит по-настоящем има голямо увеличение на молбите от страна на британски граждани, които искат да станат граждани на другите европейски страни и обратното хора, които живеят в Великобритания и които искат да получат британско гражданство. Имате ли информация дали подобни е, системи на придобиване на гражданство се използват е, за пране на пари или за транспониране или трансформиране на средства, които са били в данъчни обежища. Идеята е сега те да станат е, чисти, да се изперат подобни средства, да се включат в банковата система. На второ място, ако има администрация, която спазва закона и която прилага европейските директиви, то добре, има напредък. Има обаче информация, че в някои юрисдикции има е, сериозно подпомагане на престъпниците от страна на правителствени служители и структури. Какво смятате по този въпрос? Каква информация имате? Постигаме ли напредък, за да елиминираме подобно сътрудничество? И накрая, във връзка с инвестициите в недвижими имоти. Аз живея в Берлин. В моя град през последните 4-5 години цените на имотите удариха тавана и има инвестиции от представители, граждани на страни, за които знаем, че няма кой знае колко богати хора. Гърция, Португалия, Италия – Знаем, че целта на част от тези инвестиции е била да се изперат пари. Подобни практики могат да се избегнат, ако се обмени информация между различните органи в различните държави. Информацията, например, трябва да бъде получена от онези, които в Берлин трябва да облагат покупката на недвижим имот. И информацията трябва да се е, предоставя от страната по происход на съответното лице. Доколкото знам, обаче, е, няма кой знае какъв стимул това да се прави. Може да се гарантира, че някаква покупка, например, ще бъде оповестена пред властите в Атина. Е, госпожа Оуенс, вие ли искате да започнете? Да, ще отговоря на въпросите, на които мога да отговоря. Нека да започна с последния въпрос. Първо, относно недвижимите имоти. Нашата организация, наред с други партньори като Transparency International, от дълго време пледира за по-голяма прозрачност в сектора на недвижимите имоти. В Великобритания, например, виждаме, че има готовност да се приеме законодателство и да се оповестят дружествата и лицата, които стоят зад закупуването на имоти. Защото стана ясно, когато започнахме кампанията за борба с прането на пари, че има много дружества, за които не се знае кои са действителните собственици. Това е част от решението. Трябва да има по-голяма прозрачност относно собствеността на имотите. Въпросът е дали има искане за нещо подобно на европейско ниво. Що се отнася до Брексит, не сме правили анализ по въпроса, тъй като всичко много ще зависи от сделката и от това какво ще се случи след Брексит. Има много НПО в Европа и в Великобритания, които пледират за това Великобритания да запази законодателството, което е насочено срещу прането на пари. Съответно да има автоматичен обмен на данъчна информация и така нататък. Определено мога да кажа, че що се отнася до петата директива срещу прането на пари в Европейския съюз, много е важно британското правителство да я приложи. По силата на тази директива трябва да се оповестят действителните собственици, както и доверителните фондове. След Брексит не знаем дали това законодателство ще бъде приложено. До сега нямаме сигнали от страна на британското правителство дали европейското законодателство ще продължи да се прилага. Европейския съюз трябва да следи за това какво се случва. Благодаря. Зелените, Ева Жули. I want to follow up on... Във връзка с нещо, което каза господин Нидермая. Гражданството стока ли е, която да се продава или е ценност. Ние обсъждаме как да го уредим всичко това. Може би трябва просто да го забраним. Да се забрани продажбата на гражданство. Искам да чуя какво е вашето мнение по този въпрос. Това ще е най-лесната мярка. Имаме много информация за злоупотреби с схемата и за пране на пари чрез тази схема и за допускане на престъпници в Европа. Защо приемаме тази схема? Според мен чисто и просто можем да я забраним. Имате ли информация за вътрешно общностните измами? Французи или италианци, които са си купили българско, малтийско или румънско гражданство? Или пък австрийско гражданство? Кипърско? за да се скрият зад него, защото няма обмен на информация с други държави. Зелените публикуваха доклад днес за празнотите в обмена на информация DAC 2003, което трябва да се промени според нас. Имате ли примери за подобни случаи? Защото доста лесно изглежда на практика. Открива се банкова сметка офшор с фалшивото гражданство, което е купено. И в доклада тук ми направи впечатление, че няма информация от Франция. Искам да разбера, имате ли информация относно тази дейност в Франция и нейните мащаби, дори тя да не е официална. И с задоволство чух, че комисията работи по регламент, но според мен просто не трябва да се уреже всичко това, да се забрани. Благодаря. господин Кервс. По втория въпрос, дали имаме примери, нямам доказателства, но както казахме, като, нашата, като част от нашата стратегия, ние поддържаме връзка с редица заинтересовани страни, НПО-та, лица, които работят на терен, като адвокати, юристи. С нас са се свързали юристи, които казват, че тези схеми се насърчават. Имам пример с насърчаването на европейска схема в Мексико пред мексикански граждани, за да се заобиколи общия стандарт за докладване. Какъв е мащаба, не знам. Не знам какъв е мащаба и в Европа. Много трудно е да се цитира конкретна статистика. По-скоро имаме само някакви косвени доказателства – благодаря, госпожа Оуенс. За съжаление и моят отговор е същия. Много трудно е, за съжаление, както каза и комисията, да се получи информация за вътрешно общностните дейности. Не това бе на цел на нашия доклад, но съм съгласна, че трябва да се разгледа и този аспект. Относно Франция положението е същото. Смятаме, че там положението не е най-зле, що се отнася до липса на почтеност, на прозрачност при схемата и така нататък, но при все това много трудно бе да се получи информация. Затова трябва да се работи за повишаване на прозрачността в държавите членки. Това ще е много хубаво. По първия въпрос, напълно съм съгласна с вас. Една от Целите на нашата кампания е да провокираме именно подобна дискусия. Все още не сме казали категорично дали трябва да има пълна забрана или не. Много трудно е да се реши всичко това без съответната информация. Четири месеца с цял екип се опитвахме да видим каква е цялата картина, но все още нямаме пълна представа. Но въпросът е много важен, особено в контекста на предстоящите избори за Европейски парламент. Евродепутатите и държавите трябва да питат гражданите, искате ли да продаваме право на гражданство? И смятате ли, че това е приемливо? Без съответната прозрачност и отчетност е много трудно да се води подобен дебат. Благодаря от името на Гуе. Няма желаящи. EFDD, Европа за свобода и прака демокрация. Не. ИНФ. ИНФ. Не. Е НП. Лудек Нидермайер. Ще взема повод от економическите аспекти на златните визи. Струва ми се, че държавите нямат някаква ясна економическа политика на фон на това. Честно казано, самия факт, че някой е купил няколко стотин хиляди държавни облигации не е нещо кой знае колко на 21 век, дори ако се купят луксозни имоти, дори инвестициите в дружество с стотици различни акционери. Тоест няма економически задълбочен анализ на тези решения. Това е просто един вид наследство от миналото. Не смятате ли? Има голямо различие между схемите. Има юрисдикции в Малски острови, не в Европа, но има юрисдикции, където няма някаква конкретна стратегия, освен събирането на приходи. Тези държави се изхранват само от туризма. Тук не говоря за европейски държави, между другите. За тях просто това е източник на постъпления към този, с който разполагат. Има и други държави, големи държави с схеми, при които се опитват да привличат инвеститори в реално стопанска дейност. Така че положението е доста различно и би било интересно наистина да се проведе един по-задълбочен анализ на двата различни случая. Дори и държавите, където целта е да се привличат е, реални инвестиции в стопанска дейност, в активни предприятия, да се види дали се постига поставената цел. Това е извън моята компетентност, но смятам, че подобно начинание би било доста интересно. Госпожа Оуенс. Радвам се, че има толкова много въпроси по темата. Моята организация смята, че няма пълно разбиране на проблема, не се знае какви са социално-економическите ползи на тези схеми. Така наречените социално-економически ползи Положението е ясно. Внасят се парични ресурси в страните. Понякога имаме известна статистика. Можем да извлечем съответните заключения, но основният въпрос е къде отиват парите. И тъй като има липса на почтенност при тези схеми, на първо място възниква въпроса дали тези пари не отиват в джоба на някой служител в държавата членка, а не в полза на обществото и след това дали не отиват в фонд, като в Малта, фонд за социално-економическо развитие, където трябва да отиват тези пари. Чуваме обаче, че тези пари се използват от акционери, от банки. Това от полза ли е за малтийските граждани или европейските граждани? Трябва да се даде отговор на този въпрос. А, що се отнася до третите държави, и връзката им с тази дискусия. Има редица карибски държави, които предлагат по-настоящем безвизов достъп до Европейския съюз. И това е друго измерение на въпроса. Въпросът не е само дали имаме държави членки, които да продават тези схеми за местожителство или гражданство. Има и редица различни карибски държави, които тъй като имат е, безвизов е, достъп до Европейския съюз, заради изключени спогодби с него, също потенциално могат да дадат достъп на корумпирани лица до Европейския съюз. Това е доста интересно. Между другото, това са малки островни държави, но мисля, че Антига и Барбуда изискват само 5 дни пребиваване, за да се получи местожителство, а за паспорт в Антига се, може да се получи и след това с този паспорт да се пътува свободно в Европейския съюз. Така че има пропуск в момента в това отношение. В някои държави може да се наемете дружество, което да ви осигури паспорта без изобщо да пътувате до тях и след това получавате достъп до Европейския съюз на базата на споразуменията за безвизов режим. Ако започнем да работим по рисковите в Европейския съюз, е, трябва да обърнем внимание и на третите държави, които осигуряват достъп до Европейския съюз. Благодаря, Перванш Береш, за социалисти и демократи. Благодаря. Първо въпрос към госпожа Оуенс. В е, доклада, който публикувахте с Transparency International, ви отправяте критики относно петата директива за борба с прането на пари, в което банките и другите посредници са задължени субекти и трябва да извършват оценка на риска от кандидата за визия. Ние сме запознати много добре с трудностите. Виждаме какъв е законодателният парадокс за частните субекти и доколкото разбирам, вие също се занимавате с този аспект. Имате ли някакви други оперативни, ефикасни предложения, които ще позволят да се реши проблема? Аз много искам да има резултат от пакета, който се обсъжда би било хубаво да получим някакви насоки от вас в това отношение. И на второ място въпрос към Филип Керс от ОИСР. Вие посочихте, че 20 държави представляват проблем, но не ги цитирахте. Без да ги цитирате, можете ли ни кажете дали има някои от тях, които са от Европейския съюз на 28 или 27 държави членки от еврозоната? Благодаря господин Карс. Единствената причина, поради която не посочих държавите, е, че не е приключила изцяло работата. Но мога да ви кажа, че в списъка на проблемните схеми има и държави членки на Европейския съюз. Тоест тук не говорим само за Карибски островни държави, има и членове на Европейския съюз. А за еврозоната, ами за нея, мисля, че да. И оттам има. Um, much, um, Благодаря за въпроса. Както знаете, глобалният свидетели от Transparency International работят активно с членовете на парламента и Европейската комисия. Ние се борим за силна пета директива за борба с прането на пари. Това бе и крайния резултат. Хубавото на дебата беше връзката между златните визии и прането на пари бе направена за първи път. Много евродепутати, включително и вие, осигурихте политическа дебат по темата. Но трябваше да се говори толкова много неща в контекста на директивата. Много се радваме, че започна политическата дискусия и затова сега имаме препоръки, които ще представя след малко. Само да кажа, че нашата критика е следната. Значи, хубаво е, че петата директива визира риска от схемите за златни визи. Това, което ни притеснява е, че ако банките отговарят да се задава въпроса вие кандидат са виза ли сте, първо това е в последствие, визата е получена, няма да поречне лице да получи виза по този начин. И на следващото място, как ще се гарантира, че информацията, която се предава от финансовата институция, от банките и така нататък до съответния орган в държавата членка, ще е факт. Ще има такъв обмен на информация и кой носи отговорност подобни кандидати да не крият риск от пране на пари. Така, нашата препоръка е ако ще има следваща директива за борба срещу пред на пари, шесто издание. Трябва да се обхванат съответните органи и участници за златните визи от режима на директивата. Мисля, че банките трябва да имат роля, но трябва да има обмен на информация. Комисията за директивата за борба срещу прането на пари – тя бе спомената няколко пъти по повод изказването на госпожа Береш. В контекста на тази директива не трябва да забравяме каква е нейната цел. Проотвъртяване на прането на пари да нямат задължения за частни субекти. Те трябва да следят риска от пране на пари, трябва да съобщават за конкретни транзакции или операции. Не общия риск, свързан с клиента, трябва да докладват за съмнителни сделки до звената за финансово разузнаване, които ще направят съответните проверки. При петата директива по инициатива на парламента госпожа Гомеш всъщност внесе изменения, ние направихме връзка с златните визи. Тоест, ако едно лице е искало финансова операция в банка, и ако това е лице, което иска виза, трябва да има засилена надлежна проверка. Повече проверки да се види дали няма нещо съмнително в сделките. И ако да, то да се докладва. Рейчел каза, че понякога това е постфактум, т.е. визата вече е дадена и гражданството е дадено, но не е винаги така. Понякога проверките са предварителни. В тези случаи информацията постъпва предварително. Рейчел спомена и за субектите. Те трябва да станат задължени субекти. Говоря за субектите, които са свързани с схемата. При нашия анализ не бяхме напълно сигурни дали това ще е уместна мерка, защото директивата има за цел да се вземат предвид конкретни сделки. Ако нямаме конкретна сделка, при която едно лице иска да стане гражданин, които да носят някакви съмнения, няма какво друго да направим. В някои случаи лицата искат да направят инвестиции, да получат гражданство с пари, които са напълно чисти. И там няма никакви съмнения. Не сме сигурни, че това ще е уместна мярка. Комисарът Юрумва много често казва, че трябва да има някаква надлежна проверка, в някои случаи това може да изглежда сходно с режима на директивата, но може би тя не е уместното място да се уреди всичко това. Много се споменава и за банките, но както знаете, директивата за борба с на пари не касае само банките. Ако едно лице иска да си купи недвижим имот, брокерите също са задължени лице. И те трябва също да докладват съмненията си. Адвокати също играят роля. Или счетоводителите. Или консултантите. Те също са задължени лица по смисъл на директивата да предоставят информация. Така че имаме една доста цялостна рамка за конкретните сделки и борбата с прането на пари. Но това не трябва да се бърка с това, дали имаме съмнение, дали лицето не е свързано с пране на пари. Ей така. Не това е целта. Това, което исках да кажа по темата. We, we for... Благодаря. Двама желая да вземат думата от не заявилите за изказване. Ана Гомеш иска първо. Само да припомня една връзка. Заслужава да се помисли е, и от господин Кърс, и от комисията господин Алисата Шеминеджат, иранец, който е собственик на Пилатос, банката Пилатос, който сега е арестуван. Малта, банката е в Малта. Той сега е, е, е арестуван за изпиране при в Венецуела и Иран в Штатите. Получил е лиценз за действие в Малта 14 година с с паспорт от Сенки Ценевас. И сега е, паспорта от тези острови всъщност е, и с този паспорт той действа в така наречената инвестиционна програма в Малта. Въпросът ви към комисията. Ще излезе ли доклада ви и кога? Защото обещахте през ноември да стане това. Напълно съм съгласна с колегата Ева Жули. Поначало купуването на гражданство, знатите визи трябва да бъдат забранени. Да не мислим за привличане на талант, таланти, привличане на таланти. Колко таланти по в средиземно време никой не го интересува, защото там таланти не се очаква. Но в някои държави членки, като Малта и Кипър, всъщност някои от тези заявители очакват да се вдига шум около тях и Малта и Кипър го правят. Заедно с лицата, които са натурализирани, например, се включват, към тези лица се включват и получилите по този начин виза. Е, мога да кажа за моята страна, че единствената, е, сигурна съм, че единствената причина да не се е, дава публичност е защото те подозират, че доста са съмнителни действията и бизнеса на тези хора, да не говорим, че е престъпен по графика. Преди края на годината ще излезе доклада. Опитваме се да бъде максимално, така, в максимално кратък срок. Желателно е до ноември, но в, до края на годината. Сега, забраната. Трябва да имаме предвид, че даването на гражданство е правомощие на държавите членки. Значи трябва да анализираме правомощията на държавите членки. Имаме пример с делото Ротман. Е, е, международно решение е, по делото Роттердам, но във всички случаи става дума за правомощен на държавата членка. Трябва да се помисли по този аспект. Но напълно съгласна съм с вас, че прозрачността е много важен елемент в при упражняване, управление и упражняване на този вид схеми. Благодаря сега. Майте. Да, много интерес, интересна е тази тема. Частното банкиране в някои много престижни центрове на Европа прилага отрицателни лихви върху депозитите се печели много от закупуване в недвижимо имущество. Но тук се намесва и въпроса за Шенген, независимо от изпирането на пари. След като си влязъл в една шенгенска страна, може свободно да се движиш. Дафне Галиция наистина вдигна глас срещу това. Тя разследваше нередности в този смисъл в Малта, свързани с продажба на малтийски паспорт. Тя се натъкна на такива нередности и бе убита. Когато се свързахме с комисията, те ни казаха, че провеждат проучване, което ще приключи до края на годината очакваме, че то ще отрази е, критериите и ще е, излезе с препоръки към държавите членки относно е, минимални стандарти при проверка на банкови сметки, обмен на информация и така нататък. Но това, което ни казвате, внася нова, нов вариант. Програмата за освобождаване, е, облегчаване на визовия режим дава възможност е, допълнително на хората да се движат свободно и с Европейския съюз, хора от трети страни. И се питам дали има пробойни в нашата система. Това не е ли една слабост на системата? Тази програма за изключения е, трябва да бъде обхваната от това проучване, което готви комисията. въпроса с недвижимото имущество, печалба от е, закупуване на имоти и препродаване на имоти. Това е, също е тясно свързано с е, престъпна дейност. Това разследваше и е, журналистката от Малта. Е, бихте ли ни казали малко повече по тези въпроси? Благодаря комисията. Да, в първото си изказване споменах една проучване за установяване на фактите. Анализирахме обаче в него само държавите членки. Не сме анализирали е, безвизови страни, безвизов режим с Европейския съюз. Но вие е, знаете за освободените от визи. Е, има е, граждани на трети страни, които свободно могат да пътуват в шенгенските страни и да имат достъп до Европейския съюз, след като се ползват от безвизов режим. Благодаря, председателя. И Вернер Ланген иска последно думата. Благодаря. Тук обсъждаме от две години този въпрос в Комисията по разследвания, както и тук при нас. Всъщност Комисията отдавна да изля... трябва да излезе с предложение е, за да, в смисъл държавите членки да се съобразяват с минимални изисквания при получаване на виза, при предоставяне на достъп е, в е, трета държава и е, безспорно е това, което каза представителката на комисията, че предоставане, е, че отпускането на гражданство, предоставане на гражданство е правомощие на, на, на е, националната държава. Това обаче става при обикновени споразумения, спогодби, според които се дава гражданство. И тук ми липсва е, е, предложение на комисията, както и преди. Е, темата отдавна е позната и долна. Например, колко трае престоя, за какъв престой се става дума, годишен ли, или тест за гражданство, или пък инвестиции. Всичко това трябва да бъде проверено и проконтролирано и е, да бъде съвместно в съответната рамка. Е, говорим тук за агресивната реклама, каквато правителството на Малта прави в Хонг-Конг. Всичко това е, са неща, които дават повод на комисията да излезе с едно разумно предложение, без да се поставя под въпрос, да се поставят въпрос правомощията на държавите членки или пък да се е, вклинява по някакъв начин, да се поставя, е, да се е, минират отношенията между парламент и съвет. Например, в Германия е, е, германското данъчно право е, ползва и швейцарци, например. И това е в случай, когато обаче изискването е поне една година да си пребивавал в съответната страна, в Германия. В такъв случай си биваш облаган допълнително. И въпросът ми на комисията и експертите е Имате ли така обща представа как може това да се е, регулира, да се регламентира, защото времето тече, нямаме много години, е, вече трябва да сложим край на тия дискусии и да уредим нещата по някакъв начин. Комисията. Благодаря. Както се каза в началото, комисията ще е, излезе с доклад и насоки относно гражданството за 2017. Но цялата комисия работи по доклада. Не мога да предрека е, резултата от него, но определено е, вие поставяте много важни въпроси, които трябва да вземем под внимание, да бъдат взети под внимание в този доклад. Благодаря. Госпожа Оуенс, само да кажа, аз също мисля, че Нещата опират и до изборите. Месеци ни делят от европейските избори. И именно членовете на този парламент е, трябва да започнат е, дебат, разговори с гражданите си, с избирателите си в своите райони е, за тези схеми. Това ще така помогне и на, на политическата на, на класа Важно е да се е, създаде, е, да се даде такъв политически тласък за промяна. Вече видяхме е, значителна промяна от 2014 до сега, която за първ път се заговори по този въпрос в парламента. И мисля, че сега е време да оказват натиск. Вече въпросът ясно не е не стои дали е въпрос на Европейския съюз или не. Въпросът е, е не е на държавите членки, а на, на Европейския съюз като цяло. Благодаря. И така, сега да благодаря на всички участвали в дебата. Ясно е, че въпросът е много щекотлив, много актуален и колкото повече го анализираме, толкова повече въпроси изникват, повече от отговорите. Така че ще очакваме да видим какво ще предложи комисията, а парламента и тази комисия ще следят отблизо развитието на нещата. Благодаря ви за участието в тази първа част, първия панел от нашата изслушвания днес. Уважаеми колеги, моля да вземете местата си. След минута започваме втората експертна дискусия. Let us, let... Нека да подновим работа. Започваме втората експертна дискусия, посветена на безмитните складове, специалните економически зони, рискове и ползи за Европейския съюз. Нека да приветствам с добре дошли и да представя ораторите. Първо господин Серджо Пиацарди от Европейската комисия, генерална дирекция ДЕВКО. Добре дошъл. След това ще се изкаже господин Чарлз Кар, който е експерт по финансови престъпления. Добре е дошъл. Господин Фабиен Грасе, журналист и редактор на Le Quotidien, люксембургски вестник и господин Филип Кърмолт, който е директор в генерална дирекция Таксот. Той е готов да отговаря на вашите въпроси, точно както и по време на предишната дискусия имаше представители на комисията, дошли тук за да отговарят на вашите въпроси. Ще работим както работехме до сега. Тримата оратори ще получат 10 минути, за да направят своите изказвания. След това ще започнем дебата. Ще дам думата на господин Серджо Пиацарди. Заповядайте. Thank you. I... Благодаря ви. Искам да благодаря на вашата комисия за възможностите, които ни давате да представим едно проучване, което бе финансирано от Европейската комисия наред с групата от страните на АКТБ, както и правителствата на Австрия, Швейцария и Норвегия. Това проучване е част от една програма, която се нарича Програма за конкурентоспособни индустрии и иновации. Каква е тази програма? Тя се основава на аналитични проучвания, както на ниво отделна страна, така и на по-широко ниво. Целта е да се даде тласък на индустриализацията в развиващите се економики и в новопоявяващите се пазари. По-настоящем сме направили около 36 конкретни проучвания за отделни държави – Имаме и 6 продукта на познание. Един от тези така наречени продукти на познание се нарича специални економически зони. Тази програма за специалните економически зони е приложена чрез един доверителен фонд на Световната банка. Това проучване на специалните економически зони въздействия и уязвими страни, се основава на опит на трупан в рамките на проекти на Световната банка. Проекти осъществени през последните 20 години. И насочен най-вече към създаването на специални економически зони или СИЗ. Нека да започнем с определението първо. Когато говорим за специални економически зони включваме априори традиционни и хибридни зони за обработка на експорта. Значи на, на вътрешни, на външни пазари, така наречените безмитни складове и специални економически зони. Не говорим за зони на свободна търговия, не говорим за така наречените свободни предприятия и така нататък. За да ви създам представа, малко данни. Благодарение на глобализацията и след възстановяването на пазарите през 1989 година, се стигна до там, че по-настояще имаме някъде около 3500 специални економически зони. Те са разпространени в около 137 държави, ако не се лъжа. Има много голямо увеличение в тази област, след като глобализацията стана наистина глобална. Това е едно от заключенията. Каква е концептуалната рамка? Проучването на Световната банка целеше да види какво функционира, какво не функционира, какво трябва да се вземе предвид. Много скоро разбрахме, че за да се създаде специална економическа зона, трябва да има нещо като пакет с стимули, фискални и нефискални. Какво означава това? Инвеститора трябва да бъде привлечен някакси. След това, естествено, има и някои конкретни изисквания във връзка с инвестициите, собствеността. След това се стига до въпроса за управлението. Говори се за независимост на регулаторите. Понякога има изказване на преференции за това кой е, трябва да е, регулира тази зона. Иска се независимост. Естествено, имаме и въпрос, свързан с временните характеристики на установяване. Характеристиките на самите зони тук има различни аспекти. Зрялост, размер, оператор, разположение, фокус върху индустрията, инфраструктура, предоставяне на услуги – тук трябва да се споменат не само класическите, но и цифровите услуги, например. Инфраструктурата трябва да се разглежда в широк план. Имаме и контекстуални фактори. Те са свързани с областта, в която е разположена СИЗ. Имаме институционално качество като аспект, върховенство на закона, доста близост до пазарите, ниво на доходите на хората, човешки капитал – дали работната сила е квалифицирана или не и гъстота на населението. Следващата стъпка беше да видим кои от тези критерии са със стратегически характер, когато се създава една специална економическа зона. Тук има един анализ, който е направен възоснова на 237 СИЗ в 17 държави. Пет допълнителни страни ще бъдат добавени след известно време. На първо място искам да спомена публичните, частните или смесените структури. Нашите данни показват, че частният сектор е най-застъпен в Латинска Америка и Карибите. А Що се отнася до публичното участие, то е широко разпространено в Азия и Африка отвъд Сахара. Много частни инвестиции има в Централна Азия. Разглеждаме и площта в хектари. Какъв е средният размер? Много често в Африка отвъд Сахара размерът е много голям, по-малък е в Латинска Америка и в Карибите. В Централна Азия нещо средно между двете. Доста, доста всъщност са големи тези зони. На следващо място, важен е въпрос за данъчните облегчения за корпорациите. Вие се занимавате с тях. Като цяло се предвижда период повече от 10 години. Е, период на освобождаване от корпоративен данък. Колкото по-близо до Европа стигаме, толкова по-малко се намаляват годините. На някои места имаме 4 години. Разгледахме и това какъв точно е регулатора, дали е независим в Африка, в Африка отвъд Сахара, например, положението е смесено. В Азия има доста независими регулатори. Какви са резултатите на тези СИС? Много е трудно да се анализират те. Разглеждаме а, така наречените емпирични данни, възоснова на нощни снимки на СИЗ и проследяваме различията, на които ставаме свидетели. Има някои, които се разрастват, има такива, които са стабилни, има обаче и такива, чието значение намалява. Между 2007 до 2012 година видяхме, че средния е, средното нарастване е, е около 10%, но медианния растеж е само 2,4%. И има стандартно отклонение от около 21%. Това означава, че Резултатите са изключително разностранни. и Съответно, създаването на СИС не означава, че винаги ще има економически успех. В Южна Африка и Африка отвъд Сахара 80% от зоните разрастват, 20% са стабилни. В други райони обаче те намаляват и значението им намалява. Тук разглеждаме елементите, които имат положително въздействие, отрицателно въздействие или нямат никакво въздействие. В момента, в който трябва да се направи някаква инвестиция. Освобождаването от корпоративен данък в по-богатите райони има положително въздействие. Субсидираните услуги, например предоставянето на електричество на по-низки цени и така нататък, това има положително въздействие. Например, в други области, обаче, минимално ниво на инвестициите, изискване за чужда собственост, това няма никакво въздействие. Има два критерия, обаче, които са в ущърп на инвестициите. На първо място, годините на съществуване. Ако сме в края на периода на инвестициите, това може да окаже отрицателно въздействие върху резултатите на съответната СИС. Както и акцента, който пада върху високотехнологичното развитие. Знаете, че нещата се случват изключително бързо в сферата на технологиите. Много често се стига обаче до технологично изоставане. И много бързо се стига до технологично изоставане. Относно контекстуалните фактори, близостта до големи пазари. Това е нещо благоприятно. Дали има предварително съществуваща индустриална база, това също прекъсва председателя, извинявайте, но ще трябва да приключвате. Да, приключвам. И накрая регионалното БВП на глава от населението, ако то се отчита, всъщност фактора не е чак толкова важен. Какви са заключенията? Значи, търсят се ефтини дестинации от страна на инвеститорите, трябва да има близост до големи пазари. Трудно е обаче растежа да се поддържа с течение на времето трябва да се актуализира технологичния компонент, тъй като това представлява предизвикателство. Освен това, субсидиите по отношение на комуналните услуги са нещо изключително важно. Толкова за нашето поручване. Благодаря, господин Чарлз Кар. Добър ден, благодаря ви за поканата. Темата е от особено значение. А също и предходната тема бе доста важна. рисковете свързани с безмитните складове и свободните економически зони. Чухме какви са ползите първо. Има и някои допълнителни ползи, а именно сигурност, безопасност на тези места. Най-вече безмитната зона в Люксембург и предишната в Женева. Това са зони с висока стойност, т.е. безмитни складове, където се съхраняват стоки с висока стойност. Ползите са сигурно местоположение, насърчават се чуждестранните преки инвестиции, търговията, премахват се пречките пред търговията, осигурява се и конфиденциалност, което не винаги е лошо, но това крие някои рискове. Аз ще се огранича до рисковете тъй като те са в моята област. Аз съм експерт по стопански престъпления, имам с 20 годишен опит в Европа и по целия свят. Економическите зони и безмитните складове са уязвими места за пране на пари и стопански престъпления. Казвам това, защото има много информация, която не знаем за тези безмитни складове и зони. Много търговия се извършва между страните и собствениците на тези складове, за които не знаем. Ако някой се закупи къща в Берлин, виждаме транзакцията. Тя е публично декларирана. Нещо е куп... Някой е купил нещо, някой е продал нещо, но при безмитните складове няма подобно нещо. Това е конфиденциална информация. До, по третата и четвърта директива имаме достъп до тази информация, но имаме ли същия достъп, както биха направили Transparency International или глобален съв... свидетел? Не, няма такова ниво на прозрачност при безмитните складове. Има пречки, за, с които се защитават а, клиентите, Т.е. има много законодателство за безмитните складове, но има ли ефект на практика? Отговор на този въпрос е не знаем. През годините има много проучвания и не много хора знаят какъв е отговор на въпроса. Това не е симптом само на безмитните складове, а на прането на пари като такова, защото то е като вода, която се стича от планината. Тя няма спиране. И търси слабите места във всяка една система – безмитните складове, економически зони, финансови институции, златни зони. Това са неща, които търсят слабите места, за да ги експлуатират. И трилиони по преценки на МФР или Световната банка минават без да бъдат а, разкрити. И това говори, това въжи само, не само за финансовите институции, но и за тези, които се занимават с търгови. И поставям акцента върху търговията, тъй като тя е много важна и за безмитните складове. Големи са загубите за хазната. Говорим за астрономическа сума. Трилиони долари, които минават през световните системи. Наказателното преследване на подобни престъпления на практика е безрезултатно. В един глобален свят няма ефект от наказателното преследване на парите на, прани, на прането на пари при такива случаи. Ние разкриваме, да речем, половин процент от тези трилиона. Така че проблема е огромен и колективно не е намерено решение нито в Европейски съюз, нито извън него. Законодателството, което се предлага, не е ключа към решението. Има много добри законодателни актове. Европейската директива, пета директива, тя е страхотен нормативен акт – но не тук е проблема. Проблема е правоприлагането и изпълнението, наказателното преследване. Ние не извършваме наказателно преследване на прането на пари, защото не можем да спрем тази приливна вълна от пране на пари, която се стича от планината. Какво можем да направим? Можем да извършим отклоняване. Отклоняването обикновено е до друга държава, друго място. Или да задействаме спирачка. Аз предлагам ние да сме като спирачка с нашите закони и с тяхното правоприлагане. Престъпника ще помисли много внимателно преди да премести парите, ако знае, че има сериозни спирачки и защитни механизми. И въпросът не опира само до атака срещу източника на стопанското престъпление, а и тези, които пазят портите, а именно счетоводителите, юристите, банките. Много често се питам – как може една счетоводна къща да пропусне съответната измама? Как е станало това? Защо юристите са пропуснали този аспект при правно-технически анализ? Същото въжи и за финансовите институции. Последните постигат ли успех реално? Те имат милиарди печалби. Достатъчно ли инвестират в режими за съответствие? Аз съм виждал информацията от банки до звена за финансово разузнаване в Европа и извън Европа. И тя варира много. Тя е най-различна. Има много ресурси, с които разполагат банките. Само, че те не обработват достатъчно съмнителните операции. Така че предлагам да работим много с банките, но не само с тях и с другите важни фактори. И така, законодателството е едно на ръка. Но за да има ефект от всичко, трябва да имаме по-добри възпиращи механизми. Основното, според мен, нуждаем се от общ европейски подход за борба с това явление – от звена за финансово разузнаване. Има групата Егмонт, но и там има проблеми. Така че се нуждаем от централизиране на звената за финансово разузнаване. За да няма значение дали те се намират в Чехия, в Малта или така нататък. Така ще имаме една по-ефективна и по-стабилна реакция. Трябва да се преразгледа европейската стратегия защото тя поставя акцент върху финансовите институции, не толкова върху тези, които предоставят търговски услуги. Европейския банков надзор не е основната институция, тя е само спомагателна институция. И трябва да надхвърлим законодателството, с което разполагаме днес. Трябва да дадем стимули на правоприлагането, за да се предприемат общо европейски мерки и да се извършва общо европейско наказателно преследване на стопанските престъпления. Това е моето становище. Благодаря. Благодаря сега господин Фабиан Гранксер. Благодаря за поканата. От десетина е, години съм журналист в един люксембургски, е, в е, ежедневник Лектидиен люксембургски вестник. Работя по деликатни, теми, включително изпиране на пари и по този начин се добрах до LuxLeaks и Panama Papers. Колкото до Фрипорт е, или тези безмитни е, складове, работя също от 10 на години с тях. Е, Отначало не проявявах интерес, но 2014 така попаднах на материал от една комисия и фотографии е, аз тогава поставих въпроса, не получих много отговори, няма отговори и днес. Е, всичко е, отговор е, че всичко е много е, дълбоко секретно. Междувременно аз се интересувам по... Звочки се интересувам от акционерите, тези, които имат инвестират в тези пристанища, складове включително комисията ПАНА, които е, идваха с, и поставяха въпроси, свързани с е, Фрипорт е, и управлението на Фрипорт Люксембург. Отговорите на дирекцията бяха припратени чрез митническите органи, чрез Министерство на финансите. Откакто се получиха тези отговори, е, но общ, общо в тези отговори, че всичко е законно, че всичко е в рамките на закона, не е особено на ръба на, на, на морала е, но, но е, е в рамките на закона. Тук става дума за е, е, всъщност е, една логистична верига, която Люксембург задейства, за да се направи разлика между търговския аспект и економическия. Разследването във връзка с Фрипорт ме е, е, на, на, наведе на няколко е, констатации. Е, всичко, което минава през това пространство, е, се твърди, че се контролира от е, мигниците и е, се твърди, че всичко е прозрачно и функционира както трябва. Но тук се явява едно противоречие – Случая с Фрипорт Люксембург е доста особен. Въпросът е дали е констатирано нарушение вече. Е, е, има въпроси, по които правителството пуска много скъдна информация е, Особено е деликатен въпросът предвид е, реакцията на, на акционерите. Е, аз е, след като започнах да робя в този въпрос, получих заплахи по телефона, заплашваха ме с действия на юридически действия срещу мен Защо е, де, така са толкова чувствителни на тази тема? Защото е, руски милиардер, например, е един от акционерите в този Фрипорт е, Люксембург. Е, той е добре е познат. Е, люксембургското право, мисля, че е, е, Люксембургския фрипорт е, едно рядко, нечесто срещано явление в Европа. Той попада в директивата за срещу изпиране пари и фискална измама. Въпросът е Предвид големината на Люксембург като държава и договорите, които е подписал, хубаво, ясно е, че законите са добри, но начина по които се прилагат поставя редица въпроси. Е, комисията, която е, е, разследва тези неща, констатира, че 16 лица всъщност печелят по 20 милиона годишно от това. От, и от тук вече изниква въпроса дали Фрипорт е пример за добро прилагане на, на закона. много смята, че аз съм специалист по данъчни въпроси и финанси, това не е моята работа. Аз просто раз, правя различни разкрития, е, включително и във връзка с. Е, е, аз водя рубриката Разни. Там попадат и такива въпроси Обикновено е, там е, излизат е, доста конкретни неща, но без достатъчно доказателствен материал. В тази категория попада и Фрипорт като разбира се на всички материали, свързани с него, има гриф твърде тайна, секретно. Сега ще имате възможност за изказвания изказвания, е, въпроси в рамките на една минута и отговори в рамките на 4 минути. Ще започнем с е, докладчика е, Нидермайер. Имате думата. Благодаря. Добре дошли. Един въпрос във връзка с презентацията на господин Кар. Високо ценя това, което казахте за това колко са сложни всички въпроси, свързани с прането на пари. Сега подготвяме нашия доклад. Обобщаваме какво се е случило, приемане на законодателство, повече международно сътрудничество, автоматизирахме обмена във връзка с сметките. Е, сега внесохме прозрачност и по отношение на регистрите, на собствеността на собствениците на различните акционери. Знаете, че винаги веригата е толкова силна, колкото е най-слабата брънка. Дали EBA трябва да се занимава с надзора по отношение на прането на пари. Вероятно се пред Европейския банков орган. Когато има някакви инциденти, те трябва да се е, разследват. От друга страна, трябва да има и орган, който да следи дали банките спазват е, всички процедури. Кой трябва да върши точно тази втората дейност? Благодаря, господин Кар. Голям напредък има във всички тези области, що се отнася до прозрачността. Значи, действителните собственици, документация сега преминава към всички точки на света, за да се изчистим от така наречените кухи компании, почтенски кутии и така нататък. Голяма прозрачност вече има в повечето финансови системи, отчетността се засилва. Проблема с финансирането на средства и проблема с анализирането на финансираните средства всъщност се крие най-вече в това, че има страшно много неща, които трябва да се свършат, за да се анализират данните ефективно и ефикасно. И това не е лесно. Изисква се голям експертен опит. За съжаление, и звената за финансово разузнаване и банките не разполагат с достатъчно човешки ресурси, финансови ресурси. Не знам каква е общата статистика. Но в Великобритания, например, има стотици е хиляди доклади за отделни финансови транзакции, за които се дава информация. И, и банките не могат да се справят с това. Те знаят, че ако изпратят информация за някаква сделка, която е леко съмнителна, може и да се измъкнат по тънката лайсна трябва, според мен, да има някакво международно звено за финансово разузнаване, което да помага. Това е първия въпрос. По отношение на Европейския банков орган, естествено, че има нужда от надзор. Той обаче се занимава с един аспект. Той не гледа търговията. Той не разглежда вътрешно корпоративните трансфери, инвестициите в дялов капитал, заемите, взети от хедж фондове и така нататък. Всичко това някак се обягва от радарите. Затова ЕБО, да, играе важна роля, трябва да наблюдава това, което се случва в финансовия свят, но Както вече казах, прането на пари е като един поток надолу по хълма. Той винаги ще намери най-слабата брънка. И когато тръгнем по следите на прането на пари, можем да разкрием пък планина от проблеми. Така че трябва да има координация. Да има едно звено за координация. САЩ имат централно звено за борба с прането на пари, което се занимава с всички аспекти на проблема. Европа може да направи нещо подобно, да създаде такова звено. Господин Нидермайер за да поясним. Говорите за сливане на двете функции, така ли? Ами, едната се занимава с надзор, другата с изпълнение. Трябва обаче да има пресечни точки. Аз съм разследващ служител. Мисля, че трябва да имаме повече разследване. Банките трябва да вършат по-добра работа или пък безмитните складове. Онези, които трябва да предоставят информацията, данните трябва да ги предоставят, а пък разследването ще доведе до по-добри резултати. Благодаря. Епе Кофот от Социалистите и Демократите. Благодаря, господин председател, благодаря на нашите гости. По отношение на специалните економически зони, трудно е да се каже дали тези СИС генерират истински економически растеж. Спомням си, че по време на настоящата комисия, но и по време на предишната комисия чухме информация за СИЗ в Португалия. Всъщност в тези райони няма истински економически растеж, макар че това е целта на тези СИЗ. Затова поставям под въпрос цялата концепция. Да не би Европейския съюз е, в крайна сметка да се заблуждава, когато предоставя така наречените фискални стимули. Това може да са различни типове стимули е, във връзка с корпоративното данъчно облагане и какво ли още не. По отношение на безмитните складове, има ли ограничение, прак пред държавите членки? Какво могат да направят те? Може би това е въпрос и към комисията. Колко Дълго може да се дава свобода на действие на тези безмитни складове. Знаем, че в тях има ценни метали, златни кюлчета, има бижута и какво ли още не. Как се регистрират тези стоки, как се регистрират самите безмитни складове, продават ли се стоки от тях, купуват ли се това е нещо като паралелно съществуваща система и тя може да се използва за незаконна економическа дейност. Ние много добре го знаем. И това може да се случва постоянно. Беше казано, че не липсва и а, изпълнение и наказателно преследване. Аз обаче бих добавил и разкритие. Липсва ни разкриваемост. В подобни зони де-факто всеки може да, пране, да пере пари както си иска. Имаме ли нужда в Европа от нещо като ФБР по финансови престъпления в Европа? Вие сте прав. Банките могат, например, да са написали на хартия, че имат много добри политики по спазване на изискванията, но ако не прилагат съответното законодателство, няма никаква полза. Затова ние трябва да следим дали тези безмитни складове и СИС наистина спазват закона, защото те може и да твърдят, че спазват законодателството, но това на практика да не е така. Ние твърде много се доверяваме на институциите и смятаме, че те сами ще се регулират. А това са частни институции. Няма ли нужда от лице, което да прави инспекции на място и не трябва ли комисията да предвиди нещо? Знам, че тук има национални компетенции, има ограничения пред комисията, но тъй като имаме общ пазар, не е ли проблем факта, че законодателството понякога не се прилага и че няма контрол за това какво правят хората, дали не се занимават с престъпна дейност? Благодаря, господин Кърмот. Нека той да се изкаже от името на комисията. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на двата въпроса. Първо, по отношение на статута на така наречените безмитни зони. Казвам free zone на английски, защото в нашия митнически кодекс в Съюза говорим за безмитна зона. В тази безмитна зона няма определен срок доколко стоките могат да останат там. По силата на Митническия кодекс на Съюза се казва, че безмитната зона, безмитния склад, както и стандартните митнически складове са форма на съхранение. Когато дойдат стоките, те могат да останат там, но ако излязат, те се третират като стоки, които са внесени в Съюза, трябва да бъдат обект на деклариране и така нататък. Съответно, Стандартният процес е следния. ДДС и плащането на акцизи са част от общата процедура по митническо оформяне. Що се отнася до ДДС за стоки, които са в безмитните складове, начисляването му е по силата на едно специално споразумение. Що се отнася до другия въпрос, поне от гледна точка на митниците, има две неща, които могат да се разгледат. На първо място инспекциите, които се провеждат от ГД бюджет, само че тук се прави препратка и към традиционните собствени ресурси. На второ място имаме разследването от страна на ОЛАФ на специфични измами. Отвъд тези двете, не мисля, че имаме правомощия да следим, да проверяваме процесите, защото поне по-настоящем законодателството се спазва. Що се отнася до разпоредбите, които се прилагат, задължението да се гарантира, че безмитните складове са отделени, това е част от митническото законодателство. Съгласен съм. Е, разследването е ключово за разкриването на подобни финансови престъпления. Е, разследването обаче е нещо много сложно. Разкриването е нещо много сложно. Защото трябва да се направи задълбочен анализ на колосално количество информация. И всъщност пазителите, така наречените пазители на първото пристанище, в първата зона, трябва да действат. Зададохте въпрос за Естония и за Латвия. Какво беше сега по отношение на Естония? 200 милиарда руски и украински капитали минали през един банков клон. Как може това да се случи? Как не е забелязано това от Централната банка, от системата? Защо не са подадени сигнали? На първата линия разкриването, самото откриване на, на проблема е много важно. По отношение на това какво да се направи, е, по отношение на финансовото разузнаване, нещо трябва да се направи. Не може да продължим с статуквото. Не можем да разчитаме само на банките. Е, трябва да имаме по-добри резултати, които да се основават и на онова, което правят другите, които са на първа линия. Е, Благодаря. Освен опита на... Бих искала да направя няколко бележки връзка с разкритията на комисията в Люксембург. Бяхме там, видяхме пристанището. То е оградено. Всъщност е, гарантиране абсолютна сигурност, е, не е възможен достъпа за всеки там е, найма е от 11 до 20 евро на квадратен метър, доста скъпо наймат се струва тази площ там. Е, както казах от комисията, там има и данъчен, е, митнически орган, но е, цялото това понятие свобода, цялото това свободно пристанище се следи от трима митнически служители. Има един огромен скенер, през който минават по-големи колети и пакети, 2 на 2 метра, например, могат да бъдат сканирани, но по принцип никой не знае какво става и какво се съхранява в е, това, е, тази митническа зона. Това е като в банката. Един ключ, един ключ има е, от банката, е, е, един има и собственика, но никой не контролира какво се крие, какво се държи в сейфа в тази банка. Същото е и тук макар че тук става дума за много по-огромни размери и стойности. Предложенията, които са направени, да отговаря за това някоя европейска институция, не само националните органи, е, може би е добро. Е, е, да припомня, в Люксембург по панамските документи имахме няколко случая за банки, за данъчни съветници. При банките беше ясно, бяха произнесени 30 съдебни решения. При банките 99% не бяха доказани. Значи, е, ако се предостави отговорността само на националните държави, е, модела за черния пазар, черни пари за Люксембург ще се разпространи в е, много държави членки значи е, свободни са, защото митническата зона не се контролира достатъчно е, и си мисля, че е уместно наистина предложението да се вмени това е, контрола върху такива зони като задължение на Европейска институция. Само исках да уточня нещо относно митниците. Да, има трима служители те контролират антични предмети, оръжия, предмети на изкуството, бижута. Това са митнически служители в крайна сметка. Те не са експерти по история на изкуство и така нататък. И още да, нещо искам да прецизирам. Възможно е тези стоки да се съхраняват за неограничен срок могат да бъдат и продадени вътрешно в склада между различни лица, но положението може да се протака до безкрай. Тези неща могат да останат до безкрай в склада. И има поредица от дружества, които контролират безсмитния склад. И когато говорим за данни, моментално се оказва, че има хиляди страници документи, за да се види кой какво прави и какво. Има безмитно безмитен склад, който е като бункер, много добре охланяван и позволява посещение от чуждестранни експерти, за да има прозрачност. Имаше и делегация от френските митници, която дойде в безмитния склад – но така или иначе, какво може да се контролира при условие, че не се предоставят документи, така че не можем да говорим за прозрачност. Директора на този склад е бив служител на френските митници. И се твърди, че в този склад е като в, при френските митници, което изобщо не е така. Това е напълно погрешно твърдение. И още нещо. При разговорите ми бе обяснено, че комисията Панама са в голямо заблуждение относно безмитния склад в Люксембург. Всичко е наред. Не знам кой от вашата комисия е ходил там. Но възникват много въпроси, свързани с безмитните, безмитния склад в Люксембург. И в Бовие е един от акционерите. Той е известен на съдебните органи от много време за продажба на картини. 400 милиарда, милиона евро е тяхната стойност. един друг французин Тома, който се разследва за картини на Пикасо. Положението е доста сложно и Жан-Марк Перети, третия акционер, който се появява в вътрешни документи във Франция, като човек, който е свързан с престивна дейност в Корсика. Този господин е собственик на вериги от заведения в Париж, които бяха закрити и името му непрекъснато се появява в Францио най-вече с курсиканската престъпност. Говори се и за връзка с уредени мачове и така нататък. Това бяха акционерите. Yeah. Okay. След посещението имахме разговор с а, пресата и се появиха а, спорове. Аз не, бя, не присъствах, но нямаше, а, не се потвърди, че те имат абсолютна свобода на действие. Няколко депутати казаха, че той се лъже. Той ми писа. Едни твърдяха, че всичко е прозрачно, контрола е перфектен, но не знаем какво влиза, защото това не ни касае. Ние само охраняваме складовото пространство. Така че се прехвърля топката между митници, Министерство на финансите и управа, управата на безмитния склад в Люксембург. Има акционери там, които имат стотици дружества в целия свят. И като журналист искам да кажа, че за обработка на данните има десетки хиляди страници документи, нищо не се разбира. Много от тези дружества, между другото, са като кухи, нямат никаква дейност, никакви работници и така нататък. Thank you. Just to clarify, uh on top what, what has been said that there, there was no official PANA, PANA mission. Само да кажа, няма официално изявление на комисията Панама по този въпрос. Само искам да поясня нещо. Трябва ли да се насърчава специалната економическа зона? Не. Аз представях резултатите от едно проучване, което обхваща 20 години. Някои показатели в него могат да бъдат полезни и за в бъдеще, и за вашата комисия. Относно как могат да функционират специалните економически зони. Тази информация липсваше в миналото. На второ място искам да кажа следното. Трябва да бъдем прагматични от гледна точка на географското пространство. При един континент като Африка Говорим за транспортни коридори и специални економически зони. Ако подкрепяме подобни специални економически зони, най-важният аспект е аспекта на управлението – и тук са много важни показателите за добро управление. Просто исках да поясня това. Благодаря, Регнер. Благодаря. Аз съм, е, съм от тези, които присъстваха в Люксембург на безмитния склад като член, член на делегацията и имах чувство, че съм във филм на Джеймс Бонд. Много нямаше жал, нямаше, жалко, че няма представители на люксембургските органи или на този, този митнич, безмитна зона, за да задам директни въпроси. те като, като е, депутати на нас ни изтъкнаха аргумента за е, собствеността на тези на тези зона. Е, всичко останало беше е, черна дупка, никаква прозрачност. Въпросът ми е, бихте ли казали малко повече за това какво се склад, складира там. Казали ни, ни беше, че се складират ценни картини за реставрация. Защо тогава този, тази картина на Пикасо не е в... Каква гаранция, че няма да свърши в някакъв частен музей или в някой частна вила? И защо е там, всъщност? Това ме кара да мисля, че нещо се крие. Нещо е, е, трябва да бъде скрито и после е, материалите за, е, в, в е, директивата, от директивата срещу изпиране пари достатъчни ли са, за да се обхване тази сфера? Колегата, колегата Ланген постави също въпрос какво е участието на частни фирми, благотворителни дружества или други и каква е връзката между е, реалните собственици и данъчните органи. Според мен, в крайна сметка, никой не знае какво какво там е, е, се складира. Точно като в случая с сестрите му не чул, не видял, не е, разбрал. Е, и е, мисля, че е, тук много фактори не са изпълнили своите е, задължения по закон. Благодаря. Господин Грасер. Значи след посещението и статиите за безметния склад, искам да кажа, че той е наистина като изолиран. Защо се складират предмети на изкуството в безмитен склад? За да се крият, а и защото изкуството е чисто спекулативна тема. Това е станало доста спекулативен пазар, но мисля, че това се използва и като средство за избягване на данъчно облагане. Що се отнася до автоматичния обмен в Европейския съюз много е направено по отношение на данъчните служби, но безмитните складове избягват на този режим. Испански гражданин може да внесе предмети в безмитен склад в Люксембург и не мисля, че испанските власти ще се знаят за това. Та мисля, че по този въпрос трябва да се поработи. Благодаря някой друг. Няма. В такъв случай Ауде, Волф Клинц. Е Благодаря. Това, че тук е, се занимаваме с е, финансови измами, не е нищо ново. Разбира се, новото за мен е огромните размери. Става дума за милиарди. Въпросът ми е много простичък. Знаем, че тези безмитни складове се ползват за незаконни сделки. Защо не постъпим както някои юрисдикции постъпват с хазарта? Защо не ги забраним просто? Поне в Европейския съюз. Аз разбирам, че в Етиопия и другаде има нещо такова, но бихме могли да се опитаме да ги забраним или защото тук съществува опасност от а, договаряне между а, администрацията и, и тези а, собствениците на тези складове. И трябва да се, пред, да се предвидят е, сериозни наказания, глоби, да се драстично да се завишат глобите за подобен вид е, е, сговор е, е, между е, официалните органи и тези е, складове. Второ, подобно на е, САЩ трябва ни сериозен европейски орган, който да отговаря за борбата с такъв вид е, сделки. Зная, че е сложно да се създаде такъв орган. Е, много време ще бъде необходимо съответния закон да се създаде, да се вземе решение от е, комисията, парламента съвета, тъй като мандата на този парламент свършва е, следващата година, не успяваме, няма да успеем. Но не може ли поне краткосреч, кратко, в краткосочен план да се възложи тази да задача на Европейския е, банков е, орган? И трето, възможно ли е финансови, звената за финансово раздаване в Европа възможно ли е те да са толкова а, е, не, а, е, така, недостатъчно, а, работят с толкова малко персонал и съответно много неефективно? А, какво трябва да се направи а, по линия на тези звена? Благодаря. Кой иска да вземе думата? Господин Карш, ще се опитам да отговоря на някои от въпросите. Третия на първо място. Знаете за финансови разузнаване, тъй като съм запознат с тях. Те зависят от регионалните или държавните бюджети много често. Отпуска им се различен бюджет от държавата на тези звена, различна е кадровата им обезпеченост, така че всичко зависи от съответната държава, доколко е ефикасна е тяхната работа. Не искам да споменавам имена, но една малка държава с малко ресурси, където минават много парични потоци, независимо дали говорим за балтийски държави или така нататък, просто няма достатъчно средства, за да извършва съответното разследване. Така че в Европейския съюз може да се намери някакъв общ подход как да се уреди финансирането и набирането на квалифициран персонал за звената за финансово разузнаване в по-рисковите зони. Това е на първо място. Европейския банков орган. Да, нещо трябва да бъде направено, да се промени статуквото. Не може Естония, Латвия, Малта непрекъснато са проблем, нищо не се прави. Европейския банков орган трябва да изпълнява надзорни правомощия. Нещо, което да има ефект. Това е основното. Вече има развита инфраструктура, но не се стига до същината на проблема. И какво може да се направи? Значи, повече изисквания за тези, които следят потока на пари, банковите институции, счетоводните фирми или което и да е лице, което е задължено по европейските директиви, за да докладва за съмнителни операции. Пазара на изкуството, аз съм също запознат с него, той е може би идеалният пазар за движение на пари. Това, което се промени през последното десетилетие, са инвестициите в предмети на изкуството безмитните складове и економическите зони, където се съхраняват предмети на изкуството, е защото са сигурни места на първо място. Това е съвсем основателно, но там могат да се купуват и продават неща много бързо. Без да се знае стоиността. А това е основното. Стоиността на картината. Мона Лиза, е Пикасо, колко струва една картина. На частния пазар това може да е всичко. Митническите служители, различните органи, които се занимават с всичко това, са изправени пред много трудна задача. Ако имаме хонконгски купувач на Пикасо от Ангола, той използва безмитен склад за тази цел. И мисля, че може да се насочим върху подобни неща, за да се види дали е необходима проверка на място, засилване на прозрачността на подобни сделки и така нататък. Well, благодаря. За безмитния склад и контрола. Това е нефинансова институция. Така че избягва финансовия традиционния контрол, който засяга инвестициите, доверителни сделки. И е много сложно да се извършва контрол върху подобни субекти. Относно складирането на предмети на изкуството, мисля, че милион такива предмети се съхраняват в склада в Женева. Има такива, които са от Люксембург, от Сингапур. Благодаря сега социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Два въпроса. Първо, по отношение на безмитните складове. Бихте ли ни казали дали има агенция в Люксембург, е, чиято задача е била по време на кризата да търси клиенти за тези безмитни складове? на други места в Европа, в други европейски градове. Тази организация продължава ли да съществува? Обръщам се и към господин Кар. Когато става дума за борбата с прането на пари, бих казал, че европейските банки вече са започнали да носят на плещите си голяма отговорност в това отношение. Вие говорихте за възпиращия ефект. Много се говори за него напоследък. Ако не се лъжа, банката ING беше глобена с 250 милиона. Дански банк в Естония също беше глобена. Някои банки даже бяха принудени да затворят врати. Банка в Андора в Мадрид, например. В рамките на тази система няма ли вече достатъчно възпиращи фактори? И ако има, не трябва ли те да се прилагат и по отношение на големите финансови агенции или агенции, които се занимават с юридически консултации? Виждате, че банките вече се притесняват от прането на пари. Не трябва ли да накараме и други да се страхуват? Euh, Въпросът за тези е, складове. Е, става дума за една е, фирма в Люксембург, която има за цел да търси клиенти акционерите в тези безмитни складове са обикновено от тези среди, които работят с, тясно с галеристи в Европа и много добре познават пазара на произведение на изкуството. Споменах за Юрий за руския милиардер Твърди се, че става дума за картини, които се складират там за е, междувременно за реставрация. Но всичко това се върши много дискретно. Никаква публичност не му се дава. Um, Попитахте какво може да се направи относно банките и това и други да се страхуват. Много се подобриха нещата спрямо това, което беше през последните години. САЩ налага жестоки глоби. Милиарди долари под формата на глоби се налагат. Малките банки затварят врати. В Латвия някои банки се закриха поради щетите, които бяха нанесени във връзка с разследване на пране на пари. Всичко това има въздействие. Какво да направим по-нататък? Ами, наказателно преследване. Ако се хвърли в затвора ръководителя на PricewaterhouseCoopers или на Ernst Young, не че са направили нещо, но ако тези хора се хвърлят в затвора, ще има огромно въздействие. Или някой юрист, не само банкери, може би и банкери. Ми хвърлете ги в затвора. Много прост отговор това ще има сериозен възпиращ ефект, поне така си мисля аз. Okay, Благодаря. Имаме още няколко минути. Някой иска ли да се изкаже в рамките на процедурата по спонтанни изказвания? Няма желаещи. Обръщам се към нашия съдокладчик Епе Кофот. Той иска ли да каже нещо? Епе, заповядай. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашите гости експерти. Те ни дадоха откровени отговори, ясни по своя характер отговори. Няма какво толкова да представям под формата на заключение. Ясно е, че има много работа. Вече говорихме за златните визи. По отношение на тези безмитни складове е, също има много работа. Много е важно да се разследва ситуацията. За мен е ясно, че има една паралелна система. Както каза господин Кар, тези безмитни складове може и да са едно място за безопасно съхраняване на ценни стоки, но тези ценни стоки могат да останат там за винаги от една страна. Освен това, те могат да сменят собствениците си и съответно по време на такива продажби няма контрол. Това е място за незаконна търговия и за незаконни парични потоци. Искам да попитам каква е ползата за реалната економика от тази система. Има ли? Аз не мисля, че има кой знае каква полза. Ето защо, като знаем какви са ограниченията, като знаем и какви са правомощията на държавите членки спрямо тези на Европейския съюз, то ние би трябвало наистина с докладчиците да поработим доста. Трябва да станем по-добри в разкриването, в надзора, в наказателното преследване. Имаме нужда и от ясни правила на европейско ниво. Това е като коментар към комисията. Трябва да разгледаме какви правомощия имаме, когато сме в съюз когато имаме законодателство със съответния член, в който се казва, че трябва да гарантираме една лоялна конкуренция, сътрудничество между нас самите, съответно трябва да се борим с прането на пари, то трябва да спазваме това законодателство. Значи не става дума само да откликнем на разпоредбите на директивата срещу прането на пари, става дума да откликнем и на разпоредбите на основополагащите договори. Благодаря на всички гости, че ни е, осветлиха по всички тези въпроси. Благодаря за това, че участваха. Благодаря за това, че дойдоха. Председателя, благодаря. Така приключваме и с втората експертна дискусия. Благодаря на всички гост-оратори за експертната информация. Ценим високо. Искам да попитам нашите депутати дали имат нещо, което искат да кажат по точка разни. Нямат Нищо, което да ни кажат последното, т.е. следващото ни заседание е в четвъртък на 18 октомври от 2 до 5.30 под